Dear colleagues, let's uh, move to the uh, agenda item number 16, which is... Така, преминаваме към 16-та точка. Брего, бре, изборите в Косово. През октомври тази година, 6 октомври, на Европейския парламент изпрати делегация там ръководена от Андрей Ковачев. Делегацията беше част от мисията за наблюдение на изборите на Европейския съюз, ръководена от госпожа Виола фон Крамон Тобадел, член на Комисията по външни работи и постоянен представител е, докладчик за Косово. Даваме си сметка колко са важни тези избори и колко са важни резултатите. И колко е важно Косово да продължи с реформите, всичко това се отразява на целия регион. Затова е много важно а, да се действа и по отношение на митата за внос от Сърбия и Босна и Херцеговина и да се поднови, поднови ам, а, координираният Европейския съюз диалог с а, Белград. Ще дам думата на колегите присъствали а, на, а, в Косово. Първо а, госпожа Виола фон Крамон. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря за думата. Обикновено този тип на доклади са доста технически по своето общество, но нека да направя няколко а, коментара в лично качество. А, в сравнение с предходната тема, която обсъдихме, тук имаме положителни развития. А, добре протекоха изборите, добре бяха организирани, прозрачни бяха и е, мисията за наблюдение на Европейския съюз. Беше пълна мисия, 18 дългосрочни наблюдатели, 36 краткосрочни наблюдатели и колегите от парламента и диплолоч, е, ако се добавят е, над 100 човека, бяха членове на мисията за наблюдение, бяхме приети много топло и сърдечно навсякъде в Косово навсякъде е, в Косово и от всички мълцинства в Косово. И вземайки предвид е, е, тенденцията в наблюдение, мисиите за наблюдение на изборите, това бяха наистина дни от най-добре проведените избори, които сме наблюдавали. Много положителни са коментарите ни за гласуването. Много добре работихме с Централната избирателна комисия. На 9 септември се взе решение с инструкции само документи за самоличност, издадени от Косово да могат да се използват при гласуването. Сръбска листа излезе с възражение срещу това решение. Но по време на деня на изборите не се достигна до проблеми и наблюдателите е, от страна на Европейския съюз не получиха каквито и да било осъзаеми доказателства, че хора са спрени от гласуване поради документи за самоличност. Кампанията беше оживена, на свободна. Кампа... Атмосферата в сръбските зони обаче беше очернена от сплашване към несръбски кандидати и сръбска листа е, настоя сърбите да гласуват само за нея, а опонентите на сръбска листа бяха дефинирани като антисръбски настроени. Нещо, което а, всъщност е, нарушава сериозни е, принципи на демокрацията и а, е, за е, това някои международни стандарти не бяха спазени. Свободата на медиите беше спазена. Е, електронните медии дадоха възможност да бъдат изразени различни политически позиции. Балансирано беше покритието в медиите и се отразиха дебатите. Правната рамка за изборите е същата като при предходните избори. Не са правени промени установени са някои недостатъци, а именно, че предсрочни избори могат да се свикват с твърде малък срок от предварително предупреждение. Другият проблем бяха, че твърде много средства отидоха в предизборната кампания. Над 200 милиона евро са използвани от политическите партии, а няма достатъчно яснота за това откъде идват тези средства. Друг важен проблем е свързан с точността и надъжността на списъците на гласоподавателите. Крайният вариант на списъците на гласоподавателите съдържа е 1 милион 100 хиляди 937 гласоподаватели, което включва по-голям брой от хора, отколкото регистрираното население на страната. А, 44% беше крайната избирателна активност. Мисля, че с това мога да приключа и така ще имаме възможност да изслушаме е, колегата колегата, ръководил делегацията на Европейския парламент. Иначе разполагам с още повече допълнителни технически подробности, но ако имате въпроси, ще споделя с вас и допълнителна информация. Благодаря за този доклад. Преди да давам думата на господин Ковачев, позволете ми да информирам колегите, че днес тук присъства специален гост господин Бернет Никай, е посланник на Косово. Добре дошъл. А, давам думата на господин Ковачев. Благодаря и благодаря на Виола за отличната работа като ръководител и за отличните заключения, които ни представи. Искам също така да благодаря на колегите, които участваха в мисията за наблюдание на Европейския парламент. Изреждам имената. Благодаря на всички. Те бяха много ангажирани и същевременно много безпристрастни а, наблюдатели. За пръв път от а, независимостта на 2008 година повечето косовари, които имат право, имаха право да гласуват, подкрепиха опозиционните партии и ръковод, коалицията на властта бе раз, загуби. Като, като, като цяло е, изборите бяха добре организирани, много живи, с много активна кампания. Разбира се, Имаше известни проблеми в а, а, регионите, където живеят сърби. Там а, не винаги бяха приложени международните критерии. Сръбска листа се опита да а, заеме цялото пространство и се извършваше известен натиск. Косовските власти, ако искат наистина да продължат по пътя на демокрацията, трябва да разгледат заключенията на последователните мисии на наблюдения. Искам да спомена а, един проблем, който буди загриженост. Става дума за финансирането на партиите и отчитането на финансирането на предизборната компания. Много от партиите смятат, че трябва да отчетат само средствата, които са похарчени и получени по време на предизборната кампания. А нека не забравяме, че има много други средства, постъпващи от обществени поръчки и така нататък. И това дава възможност за е, съмнения за корупция. Е, кът като цяло изборите преминаха добре, без е, големи инциденти, като имаше някои дребни а, инциденти. Малките посетихме няколко избирателни секции и установихме също така участието на малцинствата, присъствието на жените в а, избирателните списъци и при, кан... и е, при кандидатите бяха е, пропорционално не малко, въпреки че самите партии не обърнаха особено внимание на разпределението на местата, паритарното разпределение на местата. Новият парламент Надяваме се, че новият парламент ще поеме функциите си в скоро време, както и ще бъдат сертифицирани избирателните списъци, както и резултатите от изборите. Има, разбира се, и много други подробности, които, на които бих могъл да се спра, но а, ако някой иска допълнителни подробности, бихме могли да поговорим, така както каза и госпожа Вила Фан Благодаря ви за това а, представене на нещата. Не виждам желаящи да вземат думата. Да, аз искам да кажа, че съм съгласна с казаното от колегата и казаното от госпожа Фан Камон. Аз бях част от мисията и искам да подчертая, че също така смятам, че а, изборите бяха добре организирани, но а, има така известни проблеми и а, предизвикателства, пред които сме изправени властите, тъй като и този път, както и предишният път, бяха а, организирани избори в последния момент, в кратки срокове. Но това, което трябва да отбележим е, е ангажираността на много млади хора, на все повече и повече млади хора, което само по себе си е, е един символ и израз на надеждата у младите хора по посока промени. И съм съгласна с е, казаното също така за паритета и равноправието между половете. Това е един проблем, който трябва да бъде решен. Разбира се, квотите са едно нещо, но действителните политики са нещо друго. Аз самата бях в Митровица, в Северно Касово, един регион, където има доста голямо поляризиране на населението, но при всички случаи особено в регионите, където има обосебени групи избиратели от албански происход и от сръбски или от сръбски происход. Господин Мандъл. А, скъпи колеги, господин посланник, съгласен съм с казаното от а, колегите и аз имах възможността да посета тази най-млада най-нова европейска държава. Няма да повтарям казаното от колегите. Ще се спра само на едно нещо, което ми се струва интересно с оглед последващи избор. Политическите партии трябва да посочат а, свои представители в избирателните секции. Това е тяхно задължение да а, посочат членовете си в избирателните комисии. В много случаи обаче само големите партии в този регион, да речем, са посочили свои представители и в много, чест, в много случаи малко по-малки партии или представители не са били представени, както и етнически младсинства не са имали свои представители. Така че в самата, в самата конституция признава много е, права на е, етническите младсинства, но това трябва някакси да бъде доведено до, до знанието е, по, по места. Е, па, партиите трябва всички да посочат своите наместници. И по, по този начин е, ще се постигне едно по-добро разбира, разбирателство между различните малцинства, тъй като техните представители ще трябва да работят заедно в, по изборите в деня на изборите. Така че трябва да се, трябва да се обърне внимание на политическите партии на, за този проблем. А, също така колегите споменаха и проблема свързан с а, паритета между мъже и жени, но като цяло тези избори бяха добре организирани. Благодаря, господин Мандел. Значи е um, uh, Благодаря. Аз съм член на делегацията за отношения с Косово. Бях и наблюдател при предишните избори. Но добре е да има приемственост и между а, различните делегации, за да видим как се развиват нещата. В страната се проведаха многократно избори. Това е до, до, една, до една известна степен. Това е признак на напредък. Сега аз съм от Британия и понякога а, изборите са, могат да бъдат, да имат дестабилизиращи последици, но искам да спомена и още нещо. Европейският е, парламент трябва да показва своята ангажираност е, към е, Косово и това е добър, и добре, че го правиме. и като това, този, този ангажимент също така се изразява и чрез участие в мисиите за наблюдение на изборите. Просто тези процеси трябва да върват паралелно и да се допълват. Благодаря, госпожо Уорд. Сега изчерпахме нашия дневен, ред. Следващото ни заседание ще се състои на 18 ноември в 15 часа и на 25 5 е, ноември в Страсбург от 19 часа. Между, междувременно на 11 ноември понеделник ще имаме е, съвместно заседание с е, ДВ, е, на което ще разговаряме с министър-председателят на Судан. Това заседание ще се проведе от 17 часа и с това приключваме.